Иначе, ако не се предприемат действия в това отношение, американците и китайците ще окажат влияние върху нашия начин на живот. Благодаря. Келер има думата. Уважаеми кандидати за еврокомисари, вие днес се състезавате да поемете ръководство на Европейския съюз, един прекрасен проект на свобода, независимост и човешки права но огледайте се, а, има ежедневно насилие над жените, хора се давят пред нашите граници и Европе, част от Европейския съюз дава, загърбва основните си права и свободи. Толкова много европейски граждани са се бозали за тези стойности. Ние рискуваме да се провалим в борбата с промените на климата, което е катастрофа за днешните бъдещи бъдещите поколения. И все пак това е континент с огромен потенциал, огромни визии, континент, който отстоява своите ценности и човешките права у дома и по света. Днес въпросът е дали новата Европейска комисия, дали вие сте готови да изпълните, осъществите този потенциал, да се справите с предизвикателствата екологични, социални и демократични кризата, която е обхванала Европа. Това иска убеденост, това иска смелост по време на изслушванията чухме, че някои от вас са убедени, но не от всички. Как ще постигнете програма за защита на климата, ако няма желание да се промени земеделската и търговската политика? Ще ви кажа, няма да стане. Не, не са достатъчно зелени лозунги. Нуждаем се от амбициозно съдържание и програма без дълбока промяна на програмата за земеделие и търговия, всичко остава половинчато. А ние нямаме просто време за половинчати дела. И позволете да се спра и на още някои проблеми. Положението е безпредседентно. Някои от най-големите ръководител на една от най-големите IT компании ще отговаря за тази сфера в Европа. И той дори е, посреща подкрепа с цел да намали конфликта на интересите. Но ние смятаме, че този конфликт е наследен в неговия ресор. Смятаме, че това е сериозен проблем. И цифровия пазар трябва да отпадне от неговия ресор. Като зелени ние смятаме, че това е риск за нашата репутация като европейски институции. Друг сериозен проблем е свързан с унгарския ни комисар и изпратен с чести почитания от господин Орбан а, когато е, е някакси член на правителство, подриващо европейските ценности и закони, как можеш да бъдеш член на Европейската комисия, е, като се има предвид, че от вас на първо място се изисква спазване на закона? Това е цинично. Смятам, че всичко, което отговаря на европейския дух, е, е свързано с политиката на интеграция. Страните, които искат да се присъединят към нашия съюз на мир и демокрация, това е в огънят на Европа. Какво казваме на тези страни? че точно сега те трябва да променят тяхното политика, тяхното име. Казваме им, че това не е важно, че техните стремления нямат значение. Нека не добавяме още неблагополучия в тази област. Достатъчно имаме в това отношение. Госпожо фон ние е, нееднократно поставяме тези въпроси. Е, затова не можем обаче да подкрепим вашата комисия, но ние искаме да работим с комисията, за да укрепим европейската демокрация и човешки права, да се справим с климатичната, е, климатичната криза и да подобрим интеграцията. Когато поемете такива инициативи, ние с радост ще работим заедно с вас. В наше лице вие ще намерите конструктивен партньор. Но също така искам да кажа, че ще критикуваме остро, ако не не отговаряте на тези изисквания. Време е да действаме. Климата и социалните проблеми не, не очакват нашето решение. Очаквам добри изненади от тази комисия. За това ви пожелавам на добър час. Per eh, il gruppo ID, onorevole Bardella, prego. Господин Бардела, благодаря, госпожо Фандерлайен. Имаше иллюзия за споразумение за бъдещата ориентация на Европа. Днес имаме една комисия, която следва линията на предходната. Нищо няма да се промени. Това е комисия, която ще се следва линията, която се е следвала в Брюксел. Вие трябваше обаче да скъсате с тази устаряла логика. Нелоялна конкуренция, реформа на публичния сектор, миграцията. Трябва да се работи върху това. Само, че вие не се вслушвате в исканията на гражданията и продължава да работи бюрократичната машина. Подадохте се на натиска на социалисти, смени името, насърчаване на европейския начин на живот и не се назовават имената с истинските им имена. Тази комисия ще види Брексит и мисля, че това ще е възможност за по-голяма справедливост, по-голяма демокрация. Иначе Юнкер и фон дер Лайн просто си играят на играта музикални столове и нищо не се променя. La nostra posizione oggi благодаря, господин председател. Ние изхождаме от чутото по време на изслушванията и от много програми, които бяха засегнати в казаното. Нещо обаче се забравя, а това е работата на комисията Юнкер. Това е първия ни проблем последните години могат да бъдат оценени отрицателно е, работеше се толкова бавно, толкова бавно се намираха решения и проблемите всъщност изглеждаха по съвършенно различен начин. Трябва да обмислим и осмислим политически нещата винаги има промени. Вчера Германия и Франция излязоха с документ, който ни дърпа назад към миналото, как към комисията Юнкер. Резултатът е отрицателен. И още един важен въпрос. Разликите меж, през последните месеци, различията между Германия и Франция през последните месеци и седмици, е, това бяха важни въпроси, когато има полемичен подход по въпроси като НАТО, това заслужава особено внимание. Така че е добре председателката също да заеме ясна позиция Вашата реч очертава една програма, която обещава решаване на всички сериозни проблеми, но да бъдем реалисти. Как ще стане това? Този фонд за справедлив преход, как ще се осъществи той? Нека не бъдем екстремисти в екологичните си амбиции. 9% от емисиите в цял свят над 40% са на емисиите идват от САЩ и Китай. А нека не забравяме това. Да не забравяме и трудовия пазар. А новата многогодишна финансова рамка. Искаме да постигнем всичко. Зеленото споразумение, кохезионна политика, земеделска политика. Но как? Как ще разсечем този гордиев възел? Големият въпрос на бюджета води до това, че евентуално отново някои страни ще бъдат наказани. Това се случваше и в миналото по член 7. Нуждаем се от отговор за страните в този процедура. Там избирателите казаха своята дума а това е посока различна от избраната от комисията. И освен това, миграцията вие споменахте драматичните събития, смъртта на 37 загинали в а, един а, камион. Но това е резултат от провалена политика. Нараства броя на удавените в Средиземно море затова нека се върнем към миграционната политика. Необходими са повече средства за защита на външните граници или да дадем ясен отговор и да посочим отговорните. А именно там, откъдето тръгват тези мигранти. И това са големите въпроси, които ние поставяме. Знаете, че в нашата политическа група присъства и една от партиите, излъчила еврокомисар. Но във всички случаи трябва да задаваме въпроси и ще следим и ще реагираме на вашата работа. Ще се опитаме да внесем подобрения. Там, където нашите цели не са постигнати. Сега господин Ширдеван, заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. Госпожо Фондерлайн, имаме проблем. Днес и в миналите месеци обещавахте наляво и надясно всички говорите за инвестиции до 1 милиард, за зелената сделка, за огромни инвестиции, за цифровите, цифровизацията на бизнеса търси обществото. Но всичко това е противоречие. Е, как ще претворите на практика своите намерения, ако прилагате политика на економии. Ако не се сложи край на политиката на строго си държавите могат да инвестират, няма да постигнете успех. Една друга Европа е възможно. Възможна нашите разбирания за Европа и пътя към това се различават. Милитаризацията не гарантира мира трябва да сложим край на износа на оръжия и да поискаме световно разоръжаване. Социални стандарти се постигат с социални стандарти, запазващи ни от бедността. Екологията не се нуждае от хубави думи, от амбициозна политика за намаляване и ограничаване до 1,5% затоплянето на земята и да се намалят емисиите данъчните измами на големите концерни не се преборват, като се позоваваме на ОИСР, а като закрием данъчните острови, данъчните обежища, а, а човешки животи не се спасяват чрез убийствена политика по европейските граници, а с добри форми на спасяване. Госпожо фон дер в наше лице ще намерите на демократична и творческа опозиция. Обещавам ви, през следващите пет години ежедневно ще следим внимателно вашата политика и ще работим в интереса на европейците за една различна Европа и промяна на курса. Благодаря. Сега господ, госпожа Беги. Благодаря много, господин председател, госпожо председател на комисията, колеги. Европа има нужда от управление сега. Вече изгубихме много време. Гражданите искат отговор на своите проблеми. Те не могат повече да чакат. Не, целият ви екип е, беше изключително убедителен по време на изслушванията. Имаше случаи на конфликт на интереси. Много ако, много но чухме. И все пак, очакваме отговори да от вашия екип, да на пакта за стабилност, да на зелените инвестиции. Благодарение на тези а, приоритети вие получихте доверието на парламента, но гражданите вече очакват от нас конкретни решения. Милиони работници рискуват своите работни места заради свръхпроизводството на стомана. Какво ще направим по този въпрос? Би трябвало да използваме фонда за справедлив преход, както в това отношение, така и за други промишлености, които ще бъдат засегнати. Трябва да а, прекратим раз... това, което се случва с пакта за а, стабилност. Не ви даваме празен чек. 2.30 per lei. Господин Каспари, минута и половина. Уважаема госпожо председател на Европейската комисия, през юли е, предста... направихте убедителен старт, а днес ни представяте една балансирана и добра програма. На добър час, 30 години след падането на Берлинската стена, някои държави, в някои държави все още процъфтява е, корупция, има посегателства върху журналисти и аз съм благодарен Благодарен, че споменахте това. Ние трябва да работим за това наистина навсякъде в Европейския съюз да цари мир, свобода и ем, върховенство на закона. На добър час. Трето, говорихте за сигурността. Години наред Европейския съюз очакваха американски гаранции от САЩ. За жалост, те вече не го правят навсякъде. Е, така че ние трябва да се погрижим сами и да гарантираме, че в съседната съседство няма да избухнат граждански войни с избиване и прогонване на хора. Там да поемем отговорност и да поставим акцент. Аз подкрепям вашето виждане по този въпрос. Накрая, промените на климата. Да, нуждаем се от зелено споразумение, но благодаря, че казахте, че не, той не, това не трябва да става едностранно. Хората се страхуват и в фабриките, и на полето страхуват се е, за това как ще постигнат тези цели. Вие говорите за устойчивост, за отчитане на всички аспекти, да не плашим хората, а да им кажем, разчитайте, имаме план, имаме идеи за бъдещето. Благодарен съм ви за това и е, ще се радвам, ако имаме една открита комисия и един открит Европейски съюз, които да изградим през едните години. Благодаря за минута и половина, госпожа Бонафе. Благодаря, госпожо председател, госпожо фон Лайен, уважаеми комисари, с гласуването днес се поставя началото на нов период. Ангажиментите, които представихте и ние подкрепяме, трябва да бъдат материализирани утре в мерки, които подобряват качеството на живота на гражданите. Обеждавам, че ние ще бъдем лоялни, но и взискателни. Ще проверяваме дали изпълнявате обещанията. Ние вдигаме летвата. Гражданите показаха, че все още вярват в европейския проект. Но стигнахме до последния етап. Сега не трябва да ги разочароваме. Европа ще бъде или изградена, или ще загине. Ако мога да префразирам думите на един италианец. Нуждаем се от устойчивост, социална справедливост. Трябва да направим така, че да има социално приобщаване – по екологично устойчив начин. Само така ще вдъхнем нов живот на економиката, ще създадем качествена заетост, ще опазим планетата без да загърбим никой. Нуждаем се от нов подход към управлението, който да включва устойчивостта и социалното измерение в европейския семестър. Нуждаем се от необходимата рамка. Ако нямаме съответните ресурси, Просто намеренията ще останат само на хартия. Ние сме готови да свършим своята част от работата, готови сме да работим, да покажем на гражданите ежедневно, че Европа е най-добрата гаранция за бъдещето ни. Благодаря, Сежурне, за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Много вече сме говорили по тези въпроси. Получихте а, нашата подкрепа. Преди няколко месеца вие се е, явихте пред нас, представихте се, представихте голем е, своята еврокомисария, обмениха се много мнения. Много неща се промениха от тогава, но искам все пак да кажа нещо, както повечето тук. Ние знаем, че се намираме в критичен момент за Европейския съюз е, знаем, че е, той не е даденост и ние трябва да се грижим за него, за нашите институции, ако искаме да запазим нашата политическа конструкция на Европа и нашия европейския модел. За това е важно нашите, нашата комисия и нашите еврокомисари да се съобразяват с демократичните процедури, които се изграждат не от бюрокрацията, а от е, сами, самите ев, е, еврокомисари. Нуждаем се от едно въплъщение на европейската политика и в националните медии и тук. Хората трябва да знаят какво знаем за Европа. Нуждаем се от една е по-ефективна Европа, Европа, която работи наистина. Последния път изслушах, когато ви слушах вашето първо представене и първо електронното гласуване, но аз не разбирам обективно поведението на зелените относно комисията. Това е проекологична, по-прогресивна от всяка до сега. И не разбирам това изкопаване на аргументи. Може би за това може да се говори, но наистина благодаря за досегашните дебати, за вашите приоритети и на добър час на вашата комисия. Колеги, преди да дам думата за по-нататък, е, е, искам да кажа, че имаме още 12 записали се за спонтанно изказване. Моля, съобразявайте се с времето. Казвам го не за вас, господин Смит, но искам да дадете подходящ пример. Аз винаги се опитвам да се изказвам кратко, но смислено. Добро утро на всички Колеги, радвам се, че съм тук. Шотландската национална партия ще подкрепи вашата комисия. Смятаме, че това, което се случва с Брексит ни повлия. Действително, светът изглежда различно, когато си помислиш, че а, нашата страна ще излезе от а, това голямо семейство на демократични ценности. Госпожо Фондер Лайен, обаче имаме нужда от нова дема, а, динамика в а, Европа. Твърде дълго вече време екипа на комисията се възприема като екип, който няма връзка с реалността. Надявам се това да се промени. Аз кандидатствам в и работя за а, своя изборен район в Великобритания, така че за последно път се изказвам тук, но искам да кажа следното. Ценете Европа. Този проект е невероятно постижение. Въпреки всичките му недостатъци, не забравяйте, че вие сте част от него и той е прекрасен, не е перфектен, но не го взимайте за дадено, защото, както виждате, с Великобритания възможно е и да не сте част от него. Надявам се, че ние ще се върнем. Благодаря ви. За една минута, господин Букия. Много са предизвикателствата пред новата Европейска комисия. Много са и нейните отговорности. Казахте, че искате да увеличите с 20% бюджета за външна политика. Но бюджетите сами по себе си не са достатъчни за да се преодолеят различията между различните държави. Нуждаем ли се от служба за Барбадос и за островите Фиджи? Ние ще полагаме усилия, но ако тези държави не се свършат работата, просто ще се увеличи бремето за европейските граждани. Да се надяваме, че програмите и плановете, които ще използва комисия, няма да се използват, за да се реши дали едно демократично избрано правителство постъпва правилно. Как комисията е приобщаваща при условие, че отказвате обмен на мнение с милиони граждани, които искат дебат? Успех определено ще ви трябва. Господин Зелер за една минута. Гос, гос, господин, госпожо председател, вие намерихте баланс в една много трудна ситуация много разумно разпределихте постовете в Европейската комисия. Трудна задача, но вие можете да разчитате на много евродепутати от нашата политическа група. Разчитайте на нас и в бъдеще, когато ако екологичната политика не се отрази на нашата конкурентоспособност. Е, това бе казано съвсем неодавна от е, един държавен ръководител. Е, ако търсим трансатлантическо ко- кооперация и искаме да изграждаме страни с агресивни режими на изток, тук се създава опасен а, прецедент за вашата комисия. Много моля, бъдете предпазливи в това отношение. Госпожа Хазекап, една минута. Благодаря, госпожо председател. Интересите на мултинационалните компании не са същите като интересите на хората, на природата и на животните. Да видим какво се случва с този енергиен преход. Виждате какви проблеми възникват с селското стопанство, с замърсяването и така нататък. Селското стопанство е изключително важно. Важно е също така комисиарите да бъдат независими. Как е възможно хора, които имат финансови интереси, заложени в мултинационални компании като Монсанто и разни други, да бъдат ангажирани в тези усилия. Европейската политика не бива да бъде в техните ръце. Имаме и господин Тимерманс, който ще се занимава с климата. Той не приема факта, че трябва да се направи нещо с добитъка. Очевидно е, че а, в тази промишленост а, има големи щети върху околната среда и нещо трябва да се а, случи. Не смятам, че а, разнообразието на вашия екип ще бъде достатъчно, за да се решат а, проблемите в климата. Така че а, надяваме се резултата да бъде добър. Една минута, а, господин Синчич. Овде сте данас нахвалили свою комисию. Благодаря. Госпожо фон дер Лайн, вие представихте с похвали комисията и отделните членове и техните ресори. Стремите се към съвършенство. Затова аз като харватин се питам защо Харвация е представена от този еврокомисар, защото от при присъединяването към Европейския съюз Харватия загуби 1 милион души в областта Славония. През последните 6 години загубихме всеки четвърти ученик или студент. Няма смисъл, няма който знае толкова малко за демокрацията, демографията да отговаря а, за този ресор в комисията. Разбира се, от към Берлин нещата може би изглеждат по различен начин, защото по този начин вие възнаграждавате харватския естаблишмент за това, че загубихме толкова хора. Ако продължаваме по този път, в страната ще останат само пенсионери и политици. А ако Австрия отвори вратите си, това ще продължи. Как може да оцелее да такава страна. Господин Халицки, минута и половина. Е, Госпожо председател, от името на полската делегация в ЕНП, но също от името на мнозинството от полското общество, което е проевропейски настроен и продемократично настроено, ние очакваме ефикасна работа на Европейската комисия и на вашия екип. Да, Гражданите се притесняват от качеството на живот в Европа, затова и климатичната политика, опазването на околната среда са от особено значение, но също и здравеопазването. С голямо задоволство установявам сред вашите приоритети нуждата от ефикасна борба срещу рака, убиец номер едно. Нуждаем се от образование, за да изпълним економическите задачи, а също и от добър бюджет. Искаме той да е по-голям, не по-малък, Искаме да се разкриват нови работни места, да се постави акцент върху новаторството, економическото развитие, развитието на образованието. Вие посочихте многократно един друг важен въпрос. Комисията е защитник на договорите, на свободите, на върховенството на закона, на ценностите. Това са нашите устои. Никой не е над закона. Всички правителства са равни. Ще ви помоля да бъдете последователни във вашата дейност, за да не се застрашава нашата общност, да не се сриват нейните устои. Благодаря ви и ви желая късмет. За година и за минута и половина, господин Станишев. Благодаря, госпожо председател. госпожо председател на комисията, бъдещи комисари, днес вие ще получите по-широка подкрепа от социалистите, отколкото през юли. Има три причини. На първо място, госпожо председател, вие поехте сериозни ангажименти за прогресивна промяна на Европейския съюз. Промяна, която е както социална, така и а, климатична, така и економическа. Имате амбициозна програма – и ние трябва да я подкрепим. Но ние, социалистите, ще бъдем изключително предпазливи и внимателни по отношение на това, което вие постигнете. На първо място ще следим многогодишната финансова рамка, защото няма как да постигнете целите си без а, средства. Същевременно необходимо да имате а, амбиция и компетентност. Не бива комисията повече да бъде доминирана от НП. Трябва да има балансирани политики и баланс на политическите сили. След това, европейските граждани вече нямат търпение, искат резултати. На последните избори имаше рекордно участие, но търпението на гражданите се изчерпва, така че ако обичате, започвайте да изпълнявате целите си още от днес, защото имате само 5 години. Благодаря. Благодаря, госпожа Воден, минута и половина. Sorry госпожо фон дер Лайн, бъдещи еврокомисар от, не, от, от доста време да стигнем до тук. искаше много компромиси, но настъпи време да работим за Европа с законодателство в полза на европейците. Госпожо фон дер Лайн, въз, възхищавам се на вашата амбиция да постигнете екип с равнопоставено представене на мъже и жени. Благодаря, макар че не успяхте напълно. Очаквам да видя подобен баланс във всички европейски институции. Е, във всички ръководни органи. Също така трябва да работим и за по-добро представителство на младсинствата във всички европейски институции. Разбира се, аз съм разочарована, че няма да има британски комисар, че днес тук няма британски комисар, е, което поставя под въпрос е, доверието в нашата нация но е, искам да ви уверя, е, че малкото останали разумни британци работят по това и разчитаме на вашата е, подкрепа. При последната ни среща говорихте, че ще се консултирате с проевропейските британци да говорим за Брексит и езика. Очаквам тази среща. Европа е изправена пред много предизвикателства, но дава и много повече за оптимизъм. Вие основателно подчертахте екологията, климата, дигитализацията, иммиграцията. Очаквам е, да разгледаме тези досиета, за да направим Европа по-добра от сега. Моето най-искрено желание след 5 години да бъда отново тук, за да видя резултатите от начинанието, което подхващате днес. Това е амбициозен и чудесен проект, който заслужава нашата висока оценка. Благодаря. Европейската демокрация е още е крехка и млада, не е достигнала зрялост, не е федералистична. Държавите членки номинират комисарите. Правителствата изпращат комисари, които са им верни. Полша и Унгария визирам, въпреки процедурата за нарушение на член 7 срещу тези държави заради нарушаване на нашите ценности. Унгария представлява основните права на Европейския съюз. Това е ужасно за комисията. Комисията на думи обеща върховенство на закона и основни свободи. Ще предприемете ли действия, независимо от натиск на държавите членки и силата на междуправителствения процес? Европейските ценности и гражданите ли са на първо място, а не държавите членки? един комисар ще отговаря е, за дигитализацията, въпреки че има конфликт на интереси. Има и един портфел, който се казва демокрация и демография и не е променил името си. Госпожа Шуица отговаря за не. бъдещата конференция за Европа. Вие разбирате, че ние се притесняваме от състава на тази комисия. Тази комисия трябва да е гарант на бъдещите свободи, да е приобщаваща и феминистка. Има синя карта, госпожа Делбос. Синя карта от господин Отош. Приемате ли я? Did you say no or yes? Да или не? Да. Не. Обърках се, извинявайте. Приемате ли синята карта? Не сте длъжна. Да. Господин Оташ. Okay, let's move on. I did, let's... Продължаваме нататък. Загърбваме всичко това и продължаваме нататък. Благодаря ви за смеха. Той е ми помага една минута господин Крах. Благодаря, госпожо председател. Приемаме за сведение, че тази комисия наистина приема програма, която е ляво-либерална, което е странно предвид националните избори, които сочат по-скоро консервативни желания. На първо място поставяте политиката за климата, т.е. въпроса дали след една година ще, температурата се повиши с 3%, а проучването следва, че това не соча, че това не интересува гражданите. Те се интересуват от работните места, от миграцията, от сигурността от дома. Така е, че заемайте се с въпроси, които хората, които смятате за важно тук, но е, не това интересува европейските граждани не искаме да работите в духа на ляво-либерална религия. Опасяваме се, че комисията ще поеме по този път, но ние ще следим внимателно и критично вашата работа. Господин Ян Епинг, една минута. Зеления пакт е един голям експеримент, който вашата комисия ще започне до 2015 и 50 искаме нейтралитет, Но какво ще ни коства това? За сега не съм а, чул нищо по въпроса. Има ли някакви проучвания? Про, а, прочетох всички документи и видях едно число 575 милиарда, които ще се похачат за да постигнем тази цел. И след 20 години говорим за сума, която е три пъти а, германското БВП. Така разбирам, а, че се оформи бюджета. А, въпросът ми е кой ще плати за всичко това? Не съм чул нищо по въпроса, но нека да ви отговоря. Гражданите ще платят а, с а, по-високи сметки за ток, с по-високи данъци. В Нидерландия вече е видно, че по цялата страна хората протестират във всички сектори, просто защото не могат да си позволят да плащат тези сметки. Това очаквайте, госпожо а, председател. Господин Пинк, имате синя карта, ще опитаме отново от господин Кокалас. Приемате ли? Да, добре. Заповядайте, имате 30 секунди. Вие споменахте колко ще струва Зеления пакт от 2050 според последните а, научни изследвания, разходите за бездействие ще възлизат на а, дори повече милиарди. Така че имате ли представа колко ще ни струва да не а, приложим този зелен пакт? Благодаря. Най-добре би било просто да а, променим този зелен пакт. Според мен трябва да продължим да работим с ядрената енергия. Тя е изключително ценен източник, който природата ни е дава. Знам, че много хора няма да се съгласят тази зала, но за мен това е важно. Газта също така е важен източник. В момента в Нидерландия тя се използва все по-малко, но газта щади околната среда. Биомасата реално не толкова зелена, колкото твърдят зелените, защото се базира на въглища. Благодаря, господин Арванити, за една минута. Кирия Проведре, ихате... Госпожо председател, Вие обещахте всичко на всички Тоест не на всички, а някои, които представляват конкретни интереси застъпват някои политически възгледи. Говорихте за милитаризация на Европа, за околната среда, сме на противоположното мнение. Не споменахте за корупцията, за правата на работниците, не ни убедихте по въпроса с миграцията, настоявате за заглавие, което не приемаме, защита или насърчаване европейския начин на живот. Ние не слушахте нито една политическа група, освен вашата партия. Както каза господин Вебер, ЕНП си има председател на комисията. Не трябва да е така. Вие трябва да сте обединител, а не можете и ще се стигне до другото ниво политическа конфронтация. Желая ви кораж. Господин Джиен Джоши за една минута. Благодаря много, госпожо председател. Уважаема госпожо Фондерлайн, след сериозната задача за съставяне на Европейска комисия и отрицателната новина за не спазване принципа за шпицен кандидат, би трябвало да бъдете поздравена за създаване на една Еврокомисия, която, които подкрепят една наистина много амбициозна програма програма, но за да постигнете успех до края на мандата си, трябва да изпълните две условия. Първо, смятам, че трябва да възвърнете доверието на европейските граждани, като укрепите европейските институции, включително Европейския парламент и мисля, че би било добро начало да се замислите над някой от предложенията на господин Вебер от вчера. Второ, политика и действия повече социализация социален стълб, не само минимална заплата, но и повече равенство, климатични промени и върховенство на закона. Също така се нуждаем от отговор на въпросите, за да се преборите с евроскептицизма и популизма. Благодаря. Припомням, е, че имаме 15 записали се за спонтанни изказвания. Мисля, че трябва да приключим записването, за да няма разочаровавани. Господин Зигрид Морешан, минута и половина. Благодаря, госпожо председател, госпожо Вондерлайен. Добре дошли отново в парламента и успех на гласуването. Колеги, всички сме обединени от една цел да приложим най-добрите политики за европейските хора. По някой път имаме различия, но това е нашата задача заедно с Европейската комисия. Един от ключовите инструменти, с които разполагаме, това е бюджета на Европейския съюз за следващите 7 години. Госпожо фон нека да ви кажа какво очаква парламента в това отношение. Всички видяхме, че хората в Европа гласуват гласуваха. А, фермери, малки и средни предприятия и така нататък. Всички очакват от нас повече а, сигурност и а, промяна в климата. А, не можем да направим повече с по-малко. Ако ще правим повече, то това трябва да се отрази в бюджета на Европейския съюз. Позицията на парламента е ясна. Новите приоритети искат нови средства. Моля ви, госпожо Фондерлайен, да направите всичко възможно да. А, насочите средствата там, където е важно. Това е едното, което иска да кажа. И другото, къде трябва да инвестираме? Трябва да наблегнем на новите приоритети. Сближаването, селското стопанство. Те са били приоритети с десетилетия и продължават да са важни. Те не са устаряли приоритети, но трябва също така да инвестираме и в цифровата економика, в климата и така нататък. И последно, бюджетът е важен, а, но имаме и спешни задачи. Нека през декември на срещата на върха да направим а, ясно какво е важно за нас, за хората и за Европейския съюз. Нека да не наблягаме на различията си, нека да видим какви са политическите приоритети и след това да разпределим съответно средствата. Благодаря много, очакваме с нетърпение да работим заедно с вас. Благодаря. Госпожа Дали има една минута и половина. Благодаря. Радвам се, че тази сутрин говорим с една комисия, която поставя като приоритет европейската екосделка. Но тя не трябва да застава само гръмко заглавие, трябва да се превърне в действителност, да доведе до положителни промени за гражданите, независимо къде живеят, независимо колко голяма или малка е държавата членка. Има сериозна програма за декарбонизация, в основата на която е преобразуването на промишлеността. Това ще стане доведе само до по-голяма конкурентоспособност. Екосделката не трябва да стига само до цели, трябва да революционира начина по който се извършва стопанска дейност. Ние трябва да революционизираме начина по който действаме начина по който се продобива нова квалификация. Трябва да подготвим децата за промишлеността на бъдещето. Бизнеса и промишлеността осъзнават нуждата от преобразуване и те очакват от институциите поемането на ясен ангажимент. Социалистите и демократите смятат, че екосделката е възможност за нов економически модел, в чието основи стоят работниците и служителите. Става въпроси за отношенията с съседни континенти като Африка да се насърчава партньорството и да се осигурява по-чиста и възобновяема енергия. Имаме възможност да защитаваме социалното благоденствие на всички граждани. Ние сме готови да работим с комисията и очакваме да си сътрудничим в хода на това преобразуване. Искаме да покажем на гражданите, че Европейския съюз е жив и работи. Благодаря, господин Османи, за минута и половина. Uh, Благодаря, госпожо председател. Изправени, сте пред... Изправени сме пред огромни предизвикателства за бъдещите години. Някои са заплаха, други обаче шанс. Не можем да останем пасивни пред тях. Трябва да обновим Европа по време на европейските избори, вече, от които минаха вече 6 месеца, разкри доверието на европейските граждани в нас и те очакват от нас конкретни резултати. За това Европейската комисия трябва да заработи възможно най-бързо, така че да започнем да изпълняваме обещанията си за посилен Европейски съюз, който работи в името на своите съграждани. Задачата е много сериозна. Трябва трябва да се преборим с промените в климата и да гарантираме стабилна економика, обновен цифро, обновена цифрова програма, контрол върху миграцията, и гарантиране на заред, и сигурност в един нестабилен свят. Като не можем да разчитаме винаги на старите си съюзници и за това аз настоявам новата Европейска комисия да започне да работи заедно с Renew Europe, за да постигнем по-добро европейско бъдеще. Госпожо председател, заедно с вашия екип е, радвам се, че сте съставили такава комисия. Е, ние следва да започнем да работим заедно за една нова, обновена Европа. Господин Екхаут, минута. Благодаря. Госпожо фон дер Лайн, благодаря за приоритетите, които ни представите. Звучат като точните приоритети и с удоволствие ще работим по тях с вас. Ясно обаче, че имаме и притеснения, а които Ска Келер вече а, представи. Става дума за върховенството на закона, социалното измерение на вътрешния пазар и човешкото отношение към беженците вътре в Европейския съюз и извън него. Това са нашите притеснения. Затова ние няма да подпишем празен чек. Зелените са склонни да говорят с да работят с вас за дигитализацията и за Зеления пакт. Но, нека да гарантираме, че ще постигнем истински напредък. Нека след две седмици а, да видим истински резултати. Законодателство, което реално ще промени нашите животи. Така ще се убедим, че наистина сте поели в правилна посока. Нека да работим по законодателството, което ще осигури нашето бъдеще. До година е единственият ни шанс да увеличим своите амбиции преди да започне да се прилага споразумението от Париж. Нека да видим какво може да направите вие по този въпрос. Една минута, господин Анаманс. Уважаеми колеги, председателя Юнкер и фон дер Лайен има доста скучен, сив имидж. Но това не трябва да ни кара да забравяме факта, че тя ще се бори и за лява политика. Тя ще се бори за федерализъм, който противоречи на желанията на много европейски граждани. Надяваме се, че ще ви убедим и ще ви накараме да се борите срещу тази небалансирана коалиция. Това е комисия, от която зависи всичко. Великобритания напуска или поне се опитва, започва разширяването. Европейския начин на живот е под натиск а, а ту, заплахата Турция продължава да ни хапе по петите. А, доверието в Европейския съюз отслаба, нека не се а, заблуждаваме. Нуждаем се от реформи и тази комисия трябва да постигне резултат. Трябва да работите много сериозно, за да обедините този разколебан съюз и особено в защита на европейския начин на живот и предоставите, дадете сериозни решения в областта на сигурността, миграцията и економиката. Трябва да защитим нашия начин на живот, не нашата еколна среда, запазвайки нашата конкурентоспособност. Не е лесно, но мисля, че е постижимо. В велик момент е да имаме жена начело на комисията. Една суфражетка казва, няма да има ред, докато жените не поемат нещата в свои ръце. Надявам се, госпожо, е, еврокоми... и вие с вашите еврокомисари ежедневно да ни убедите, че е, вие сте жената, от която Европа се нуждае. Сега господин Гошмал, една минута. Госпожо Вондерлайен, тази комисия не съответства на проблемите на Европейския съюз. Всичко лошо си стои все така лошо, всичко, а, което все още не е лошо, се влушава. Продължаваме да наблюдаваме политика на строга дисциплина. И изглежда, че а, вашите а, комисари ще продължат тези политики. Трябва да а, преодолеем тази парадигма, да я прекратим. Но политиката на сближаване ще претърпи съкръщения. И вашите, вашия нов екип ще подкрепи тези съкръщения. Вие искате нови средства за нови политически а, приоритети, но все още не сте ни ги представили в тяхната пълнота. Смятам, че това са хубави думи, от които не следва нищо. Оказва се, че а, има държави, които са обект на финансова дисциплина, но там има структурни реформи, които все още не са а, проведени. А, състояние са на блокада, няма надежда, а, няма никаква промяна. Благодаря. Една минута, госпожа Харис. I would like to... Искам да благодаря на председателя на комисията за това, че каза, че е за оставянето на Великобритания. Хубаво е винаги да се дават разяснения. И това е едно опустошаващо откровение. Загубихме каузата Брексит. Европейски съюз ще предприеме правни мерки срещу моята държава, защото не е номинирала комисар. Какъв е смисълът така или иначе си тръгваме? Кенек и Манделсен вече са използвали тази възможност да си подобрят положението с голяма парична сума. Те нямат никакво намерение да отстояват правата на гражданите си, само ще си подобрят положението си. Така че какъв е смисъл изобщо да си даваме зор? Решението на моята държава потвърждава, че ние наистина напускаме Съюза. Не забравяйте, ако сме ви голямо главоболие, винаги можете да ни изритате и по-рано. Госпожо Харис, аз също съм за оставането на Великобритания. И на второ място приемате ли синя карта от господин Смит? 30 секунди. Благодаря. Благодаря на госпожа Харис. Искам да посоча, че има правно задължение, защото Съюзът е общност на върховенството на закона. Евро... Великобритания трябва да назначи комисар и ние нарушаваме правилата. Депутати имаме своя роля и задачи, но предполагам, че и вие сте готови тогава да се откажете от вашата заплата, докато работите тук, при условие, че нямаме комисар. По нашето законодателство също не може да се получава заплата по време на предизборна кампания и това е на, на ръка. И на второ място трябва да отговорим на британските граждани. Ние не отговаряме на европейското законодателство. През 2016 ние ясно гласувахме за напускане на Европейския съюз. Така че много ви благодаря. За минута и половина госпожа Мансерот.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 Нека комисията работи за една по-силна и укрепена Европа с повече работни места. Европа на върховенството на закона, е, която се преборва с национализма и популизма, която укрепва външните си граници, е, като се борим с тероризма и за демокрация в Европа. Нуждаем се обаче от една Европа за всички граждани. От новата комисия очакваме разумни действия, шансове за младите, работни места в бизнеса, защото това е най-доброто социално решение. Нуждаем се от законна миграция и което ще е добре, за да решим демографските ни проблеми. Нашето земеделие трябва да бъде подпомогнато, включително животновътството и рибарството. Трябва да се борим с промените в климата и да бъдем водещи в Европа техническите иновации. Европа трябва да бъде Европа на гражданите, Европа на хората. По-малко бюрокрация, повече близо с гражданите. Само заедно ще изградим едно пространство на свобода, равенство и възможности. Обедена съм, че ще, ще се справите с това. Нашата партия напълно ще ви подкрепи. Госпожа Кати Пири. Госпожо председател, колеги, от изборите а, изминахме много път, за да стигнем до тук. Жалко, че не успяваме да спазим